на Европейската комисия по информационното табло за 2014 година. То беше вдъхновено от информационното табло на Комисията за ефикасно правосъдие на Съвета на Европа. И с резолюция на Европейския парламент беше поискано Комисията да разшири това, което се включва в информационното табло, да бъдат включени наказателно-правните аспекти. Сега давам думата на господин Крабит. Благодаря, господин председателю. На 17 марта комисията представи второто издание на информационното табло на Европейския съюз в областта на правосъдието. Това информационно табло е инструмент, който представя състоянието на правосъдните системи в държавите членки и подпомага държавите членки в постигането на една по-добра система на правосъдие. Предоставят се обективни данни за независимостта и ефикасността на правосъдните системи на държавите системи. Информационното табло също се използва като средство за намиране на слабости. Това не е обаче нещо като състезание и конкурс за красота. Комисията реши да представи това информационно табло последните причини. Ефекасността на правосъдните системи на държавите членки е изключително важна за ефикасността на прилагането на европейското законодателство. Знаете, че правото на достъп до правосъдие е заложено в Хартата за основните права. Ефикасните правосъдни системи са важни също и за взаимното доверие между държавите членки и между съдебните органи. Важно е също и за гарантиране на устойчив растеж и социална стабилност националните правосъдни системи, за това играят изключително важна роля за възстановяването на доверието в економиката и за насърчаване на растежа в економиката. От 2012 подобряването на качеството, независимостта и ефикасността на националните правосъдни системи а, са а, приоритет в европейския семестър в рамките на които се прави анализ на структурните реформи от страна на комисията и предлага там, където се налага, препоръки за отстраняване на слабости. Информационното табло допринася за европейския семестър и за анализа, който се прави. Важно е да имаме предвид, че лошите резултати в информационното табло показват какви са причините за това. Има също оценка по отделните държави и това се прави с двустранен диалог с съответната държава членка, където се отчита спецификата на правната система на съответната държава система, както и правният контекст информационното табло в областта на правосъдието има добавена стойност, тъй като дава а, сравнителен обзор по основни показатели. Оценката по държави, която се прави в информационното табло, дава възможност на комисията да разработи препоръки по държави и това беше отчетено през 2013 година. 10 държави получиха такива конкретни препоръки в рамките на Европейския семестър за подобряване на състоянието на правосъдните им системи. Ще започна с ефикасността за 2014 година. Що се отнася до ефекасността, информационното табло показва различните видове дела, търговски, граждански и прочие. Отчитат се също натовареността на съдилищата и неразгледаните дела. Някои държави членки имат доста предизвикателства, свързани с ефикасността на правосъдната им система, защото има много продължителни процедури на първа инстанция и има също голям брой неприключили дела. Има държави и членки, които се намират в различни етапи на реализиране на реформите, разработване, приемане или изпълнение – за да бъде подобрена ефикасността на техните правосъдни системи. В някои държави членки бяха предприяти амбициозни реформи, но все още не се виждат техните резултати, тъй като за 2014 информационното тълбо анализира данни за 2012 година. Затова е необходимо да видим какви са положителните, положителните резултати. Но тъй като информационното табло се попълва всяка година, в следващата година се надяваме, че ще можем да отчетем по-голяма степен положителните ефекти на тази реформа. Вторият елемент, който се разглежда е неутралността на съдебната система. Ние използваме редица показатели параметри, които допринасят за качеството на правосъдието. Например, обучението на съдиите, използването на информационни и комуникационни технологии за управлението на съдилищата, също отношенията между съда mediation, which is also Евробарометър показва, че има засилен интерес от намирането на извън съдебни решения на спорове. 89% изразяват предпочитания според Евробарометър. Последният елемент, който се разглежда е независимостта на съдебната система. За пръв път информационното табло отива по-далече, не само показва какви са възприятията, има графика, свързана с възприятието за това, доколко независима е правосъдната система – От информационното табло за 2013 година виждаме, че има доста голямо разнообразие във възприятията между отделните държави, що се отнася до независимостта на съдебната система. Информационното табло за 2014 показва за пръв път какви са правните гаранции в държавите членки, които гарантират независимостта на съдебната система. И в бъдеще ние бихме искали заедно с мрежата на съдебни власти и съдии и държавите членки да разработим съпоставими данни относно ефикасността на правните гаранции. И така, какви са следващите стъпки? Разбира се, Следва да се отчетат констатациите в информационното табло, в анализа, който се прави в Европейския семестър за 2014 година. Забелязва се, че има недостатъчно информация, затова трябва да се акцентира върху набирането и предоставянето на нужната информация, за да може да се измери ефекасността и независимостта на системата. В много случаи не беше възможно да се получат адекватни данни от държавите членки. За това трябва да видим по какъв начин можем да запълним тази празнина в информацията. Освен това, комисията ще засили своята работа с група за контакт, която беше създадена през 2013 година там участват експерти от държавите членки, не само от правос... Министерствата на правосъдието, но и от а, съдебната система. И благодарение на тази група а, от лица за контакт, ние а, правим опит да подобрим събирането на съпоставими данни. И, както казах вече, за независимостта на съдебната система искаме да работим с Европейската съдебна мрежа, за да разработим съответните процедури. В заключение, господин председателю, искам да благодаря отново на Европейския парламент и на вашата парламентарна комисия за изключително положителния доклад, който беше изготвен, за изключително положителната резолюция, която беше прията неотдавна, що се отнася до информационното табло на Европейския съюз в областта на правосъдието. За нас подкрепата на Европейския парламент е изключително важна. За комисията е важно да видим, че Европейския парламент се застъпва за доразработване на това информационно табло и че това е въпрос от общ интерес за всички нас, както и за функционирането на цялата правосъдна система в Европейския съюз. Благодаря отново за вашата подкрепа. Мога да ви уверя, че ние ще видим по какъв начин можем да доразвием информационното табло. Благодаря за това представене, както и за оценката, която давате на работата на Европейския парламент и на комисията Либе, що се отнася до информационното табло, което беше посочено в резолюцията, която беше прията на последната права от нашия мандат при оценката на Стокхолмската програма. Сигурно знаете, че тази тема не беше толкова лесна за разглеждане. Разглеждаха се отделните елементи, имаше доста разнородни позиции между политическите групи и вътре в политическите групи по тези въпроси. Това е тема, която е важна за Комисията по граждански свободи. Сега госпожа Гьонц. Благодаря. Благодаря за доклада. Искам да окоръжа комисията да я насърча да продължи с тази работа. Много е, творческа стъпка бе въвеждането на това информационно табло като част от европейския семестър. Освен това, Оценявам много високо е, факта, че се включва и аспекта на оглеждане на, съдебната, на независимостта на съдебната система. Това е от изключително важност, много важен нов е, елемент. Е, доклада ви се посрещна с много голяма, много одобрение. В пленарна зала дори постигнахме желание да се включи системата на наказателното право в информационното табло. Когато ние работихме по нашия доклад, обсъждахме и въпроса за темата хармонизиране на наказателното право. Но за момента е ясно, че ние не се занимаваме с това, с процед... чистито процедурните аспекти. Ние се интересуваме и от други теми, като например корупцията и в доклада ясно се очертава колко добре би било, колко важно би било да се включи наказателното право. Освен това се спазват и принципите на върховенство на закона с необходимостта за отчитане на механизми при реакции, за реакции по време на кризи. Също се коментира, че е много важно да има разделение на отделните механизми и върховенството на закона също да бъде обособено като е, механизъм и съответно да се отчита с е, показатели. Препоръките за всяка отделна среда, е, страна са също от изключително значение. Наясно сме, че страните не обичат много да им се показва къде са слабостите им, но това е една важна част от тази процедура. Други коментари, господин Бронкс? Um, <clears throat> sure that the scoreboard approach Определено този подход на създаване на информационно табло създава и елемент на обективност. Разбира се, е, има обаче е, някои недостатъци на съдебните системи, които не могат да се отразят в е, информационното табло. Например, може ли да се установи колко на активни политици са били изправени пред закона? Колко са били задържаните в очакване на процес, без да се стигне до него. Смятам, че това са също важни неща, защото когато правителствата злоупотребяват с властта, те всъщност го правят а, с, с предприемане на мерки срещу политическите си опоненти, а това не се вижда от информационното табло. Други коментари има ли? Ако не, връщам отново думата на комисията. Благодаря, благодаря на госпожа Гянт за работата и за подкрепата. Действително, независимостта на съдебната система е област, където трябва да се търси още напредък. Ние трябва да работим и се надяваме да работим с помощта на самите професионалисти в тази система. Наказателното право като се има предвид, че информационното табло се използва за целите на европейския семестър, то има отношение към административното и гражданското право. Но, от друга страна, това е един инструмент в процес на развитие и би могло да се търси разширяването му към други области на правосъдната система. Ние поясняваме, че ще огледаме възможностите за набиране на данни в други области, особено свързани с е, финансови и економически престъпления. Тук е, също може да се направи връзка с европейския семестър. Та в такъв смисъл ние сме наясно, че може би ще има възможности да се разшири таблото, но като си има предвид колко трудно е да се получат данни за много елементарни е, показатели, примерно е, за процесите на първа инстанция, на едно съвсем елементарна показател, е, да трябва да събираме данни от 20 страни членки, това поставя под сериозен въпрос капацитета ни в това отношение. Информационното табло дава и елемент на сравняемост и за това трябва много конкретно и прагматично да подходим и към а, това доколко достоверни и проверяеми са данните, които подават страните членки. А що се отнася до въпроса, повдигнат от, от господин Бронкс, тук е, става дума определено за наказателно право и то не е в е, правомощията и е, тематиките на Европейския семестър, а и набавянето на сравняеми данни по този въпрос от 28 страни членки би било сериозно предизвикателство. Ние всички се опитваме да насърчаваме страните членки да подобрят събираемостта на данните. Говорим и с, работим и с съответните институции на съвета на Европа. Опитваме се, разбира се, да обобщим опита си в търговското, административно и гражданско право – но все пак имаме е, и ограничения, имаме и необходимост от достатъчно добри данни, за да предоставяме тази информация. Благодаря. Ако няма други е, коментари, приключваме с тази тема и продължаваме с е, точки 12 и 13, общия разискване за условията в затворите е, на държавите членки и посещението в Италия за е, положението на затворите и поправителните домове. И ние направихме визита на 26-28 марта тази година. Имаше посещение и съответно излязохме с доклад на делегацията в Италия от 26 и 20, до 28 е, март. Аз оглавявах тази наша делегация, посещението в Италия, делегация от нашата комисия. членове бяхме аз като председател, госпожа Гионс, господин Енгел и господин Яколино като продължаващ член. Целта на посещението беше да се оцени положението в италианските затвори. А също и да се оцени, доколкото това ни е възможно, какъв напредък е постигнала Италия в изпълнението на пилотното решение на Европейския съд на човешките права по случая Ториджани. Това решение, ако сте наясно, постанови, че условията за задържане в Италия, в затворите, не отговарят на член 3 от Европейската конвенция за човешки права, който забранява също и изтезания и унижаващо отношение към затворниците. В италианските затвори в момента има толкова много голям брой задържани, че не може да се изпълняват техните е, законни права при задържане. Затова ние посет... направихме посещение, излязохме с доклад, е, обсъдихме положението. Е, Италия, разбира се, не е единствената в е, уронване на нивото на условията в затворите. Много други европейски страни имат проблеми с местата за задържане и условията, където осъдените следва да излежават присъдите си, са проблематични. Особено има твърде голям брой затворници в подобни заведения и Италия, да реч, не е единствената. Но е един от много сериозните и проблемни случаи. И ние, ако искаме да изпълним ангажиментите си за защита на основните права в Европейския съюз, включително и правата на тези, които не винаги са на, в основния ни приоритет, т.е. на затворниците, ние следва да обсъдим и този въпрос. Тази визита вероятно ще бъде последвана от други, в други европейски страни и е, според мен е, трябва да си сътрудничим в по-голяма степен с е, Комисията за предотвратяване на изтезанията и други е, съответни органи на съвета на Европа. Днес е, е, сред нас, при нас е и специалния съветник на италианския министр на правосъдието и председател на специална комисия за преодоляване на проблема с пренасе, свръх големия брой е, затворници, е, господин Мауро Палма. Ние се срещнахме с него в Рим. Ни изложих е, ви съображенията, по които ние стигнахме в Италия, за решението от Ориджани, правните съображения, италианското законодателство предвижда така наречени е, условия за, за затворите, пиано карчери се нарича е, съответната разпоредба, и а, положението, твърде унизяващото положение в а, италианските затвори налага да се търси а, система за превенции или конс... компенсаторни механизми, альтернативи на задържане, задържането в затвора. А, също и справането на, с проблема за евентуалните изтезания в затворите. Поставят се също и въпросите за амнистията. Всичко това са теми, които успяхме да по които успяхме да придобием впечатление от първа ръка с посещението ни в затвора Ребибия и съответния женски затвор и затвора в Порто Реале в Неапол. ние сме излезли с е, някои е, заключения, които ви представяме и ако мога да обобщя и нека да го кажа публично, изключително много бях е, впечатлен, развълнуван и ужасен от условията в последния затвор, който споменах. Аз съм бил министър на правосъдието, аз лично и бях ужасен Виждал съм немалко е, институции за задържане, но не съм виждал нищо подобно на това, което видях в Порто Реале. И всъщност е, решението по случая по, по, е, Тореджани гласи именно, че е, задържането на 9 е, затворници в, е, 10, в килия, която е 10-12 квадратни метра и тези 9 души са заедно за 24, 2 часа минимум в денонощието, е, в тези 10-12 квадратни метра живеят, спът, ядат заедно 22 часа, без възможност да упражняват спорт или да упражняват някакъв вид дейност, трудова дейност или да се образоват, неописуемо. Така че не се очудвам, че съда постановява, че подобни условия са еквивалентни на изтезания. Разбира се, оценяваме усилията, които италианското правителство е, трябва да направи, за да подобри до известна степен тези условия. Вече трябва да се работи и по плана, който е прият за национални гаранции за задържаните лица. Предвижда се да има и възможност задържаните да имат нещо като застъпник за техните права, нещо като омбудсман. И също така препоръчваме, т.е. Е, осъждаме всички случаи на упражняване на насилие и насърчаваме италианското е, правителство да изпълни мерките, които ще им е, дадат възможност да се справят с е, прекомерно високия брой задържани в италианските затвори, което е проблем и за Европейския съюз като цяло. Във всички случаи ние сме излезли с, с този доклад, разпространили сме го, той е на ваше разположение. Нека да ви чуем сега господин Палмер и после ще дискутираме. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за поканата. Благодаря и на вашата комисия. Виждаме на лице новото участие на комисията Либе е, в дейности, свързани с местата за задържане и лишаване от свобода. Струва ми се, че това е много добро до развиване на работата на комисията. Както и препоръчвате в доклада си, би трябвало наистина дейността да продължи и при бъдещия състав на Европейския парламент. Вие правилно посочихте, че Италия е изправена пред доста трудна ситуация. Системата от затвори в Италия не отговаря, както беше посочено, на едно от най-важните задължения в Европейския съюз, а именно спазването на правата на човека. Това е задължително условие. Никой не бива да бъде подлаган на изтезания или унижения. Трябва да обясня какво съм правил до тук. Доста години оглавявах Европейския комитет срещу изтезанията и в името на превенцията срещу изтезанията. И беше необходимо да се проверява доколко държавите членки изпълняват своите задължения. За мен е много трудно сега, като представител на нашето правителство, да се опитам да направя промяна, така че нашата система от затвори да се подобри, защото Европейския съд по правата на човека посочи недостатъците. Сега от името на италианското правителство наистина трябва да стъпя върху решението на Съда по правата на човека, да се възползвам от възможността и да променя целия модел на нашата система за задържане и лишаване от свобода. Същевременно трябва да направим прехода да се мисли не толкова за лишаването от свобода, колкото за интеграцията на тези хора в обществото. Не е лесно, защото това е преход от ограничаване на свободата към реинтеграцията. В хода на работата ще се фокусираме върху намаляване на броя лишени от свобода и задържани на първо място. Ще търсим альтернативни форми на наказание. Ще разгледаме различни мерки за неотклонение и ще използваме лишаването от свобода единствено в случаите, когато това е изрично предвидено от нашия правен ред. Надяваме се да намалим броя задържани от 69 000 на 60 000. На второ място искаме да променим самия модел – на ограничаване на свободата. Както и вие посочихте, това до което се е стигнало никога не е трябвало да бъде допускано, защото не би трябвало в нито една държава, членка на европейска територия, да се случват такива неща. Дори да намалим бройката на задържаните обаче дори да им осигурим по 3-4 е, или 30-40 квадратни мерки, е, квадратни метра на всички, пак е, това не променя факта, че те прекарват огромна част от времето си лишени от свобода. Това не бива да се допуска. Затова трябва да променим модела като същевременно изпълняваме европейските норми за затворите. На трето място трябва да помислим как все повече да бъдат включвани в инициативи, е, за подобряване на условията. Много от нашите затвори са стари. Би трябвало те да се преоборудват, е, да се работи върху самите стаи, които се обитават от затворниците, не само да се гледа общото пространство. Разбира се, важна е и превенцията. Това е което установихме веднага след решението на Съда по правата на човека. Това е по което работим в момента. И мисля, че вече се виждат и някои от резултатите. Казах ви, че искаме да намалим броя на задържаните и лишените от свобода – Ние, освен това, търсим и подходящите средства за защита, когато се погазват правата на човека. В италианския парламент ще бъде прият специален указ за излежаващите присъди по престъпления, свързани с с притежание или търговия с наркотици. Ние ще се съобразим с решение на Конституционния съд, съгласно което нашата норма е противоконституционна. Това, разбира се, ще обхване доста голям брой задържани и затворници, Предвиждаме и един вид обудсман или гарант за правата на задържаните. До 10 май трябва да влезе в сила съответната законодателна норма. Този омбудсман за затворите ще следи за това, доколко изпълняваме факултативния протокол към Конвенцията срещу изтезанията на ООН. Беше ратифицирана на 13 май 2013 година. Сега трябва да сформираме и националния орган за мониторинг и контрол. Това е нашето задължение. С други думи, Предвидили сме тази нова фигура на гаранта или омбудсмана, който ще има двойна задача. От една страна ще разглежда различните случаи в затворите, ще предлага подкрепа на задържаните и затворниците, като също така ще следи и за прилагането на международния превентивен механизъм по този факултативен протокол, ратифициран от нас. Сигурни сме, че нашите европейски партньори ще ни помогнат във всички тези задачи, а ние от своя страна сме готови да помагаме на всички европейски държави, чието затвори се характеризират със същите трудности и проблеми поради пренаселеността и изобщо необходимостта да се намери някакъв нов начин за това обществото да се справя, когато има проблем. Лишаването от свобода трябва да е последната възможна мярка. Благодаря на комисията по граждански свободи в парламента за проявената подкрепа. Благодаря за посещението в Италия. Нека ви уверя, че ние сме твърдо решени не само да следваме всичко необходимо, за да се съобразим с решението на Европейския съд по правата на човека, но изобщо искаме да променим нашата система. Благодаря ви. Благодаря и, че обяснихте каква е била работата ви до тук и какви усилия полагате в момента, за да се справите с предизвикателствата на настоящата ситуация. Самият аз ви уверявам, че бях напълно искрен в това, което казах за Порто Реале. Във връзка с посещението ни в Италия, имам преди това на Комисията по граждански свободи в Европейския парламент, ще кажа, че наистина има альтернативни мерки. Видяхме, че се въвежда фигурата на този гарант или омбудсман за затворите, но все пак нещо ми се струва, че липсва, а именно бюджетния ангажимент – за обновяване на самите затвори. Трябва да кажа, че Порто Реале е започна работа като затвор 1910 година. Това е преди 110 години. Знаете какви са били затворите преди 110 години, нищо в тях не е отговаряло на принципите, които следваме сега и които са важни за нас. Самият аз съм бил министър на правосъдието в Испания и мога да ви кажа, какво съм видял като член на кабинета в Испания. Аз трябваше да поема ангажимента нашите затвори да бъдат обновени и в тях да се инвестира, а не просто да се използват сгради и съоръжения, които са напълно устарели и които изобщо не отговарят на конституционните изисквания или на приятите законодателни норми. Разбира се, че имало и критика, имало е и демагогия. Казваше се тогава, че новите затвори започват да приличат на петзвезден хотел – да, това се пишеше по популистските издания, но все пак идеята е точно да не се стига до ситуацията, в която 2000-3000 затворника живеят в сграда, която е абсолютно неподходяща, тъмна, студена, влажна или много-много гореща през лятото и съответно Мразовите през зимата. Това са много страшни условия за живот. И на мен ми се струва, че те ни връщат към литературата от 19 век, но нямат нищо общо с конституционните изисквания и стандарти, въведени и от международното хуманитарно законодателство, както и решенията на Съда по правата на човека. Член 3 срещу унизителното третиране, наказанието и изтезанието. Разбира се, определението за изтезание е доста широко в затворнически условия. Самият аз проверявах при всеки разговор, който проведох в Италия, дали изобщо има някакви признаци за това италианското правителство да е решил да инвестира в обновяването на затворите. Защото през последните 20 години в тях нищо не се е влагало. и на практика сградите са се използвали за такива услуги, като същевременно всичко се е приоритизирало във вътрешната политика и е определяло как се харчи бюджета. Но виждам, че и господин Бронкс иска думата. Искате ли, господин Бронкс? и след това госпожа Гьонц. Вие бяхте членове на делегацията, може би искате да добавите нещо. Благодаря ви. Няколко думи. Аз наистина бях член на делегацията. Искам да подчертая, че посещението ни беше отлично организирано. Ние разговаряхме с различни експерти преди посещението, срещнахме се след това с Министерство на правосъдието в Италия и различни организации в областта на правата на човека, които са си поставили задачи. Имахме добре определени цели Съгласна съм и с начина по който вие описахте ситуацията в Италия. Личното ми впечатление е, че Италия се опитва да се справи с много от социалните си проблеми, като използва затворите. Знаете, че миграцията, например, и незаконната миграция е голям проблем – и много от незаконните мигранти се оказват накрая в затвора, което пък води до пренаселеност. Другият голям проблем са наркотиците. Това само натоварва още повече затворите, защото не се търси никаква друга система за превенция. като Чили тук се намесва не само наказателно-правния елемент, а самото пристрастяване дори не се лекува по никакъв друг начин, освен лишаване от свобода. Мисля, че би трябвало да се направи промяна, да има наистина альтернативни мерки, както и вие казахте. Разбира се, това няма да се случи от днес за утре, трябва да се промени целият менталитет, но е важно да започнат промените в системата за социални услуги, например предлагането на форми на лечение на наркозависимите. Наистина условията за живот бяха ужасни но трябва да кажа, че ужасното беше свързано не само с това, не само с лошите сгради, а изобщо с атмосферата, която видяхме. Точно преди да пристигнем, беше направен поредния опит за самоубийство в една от килиите. Каза ни се, че има много такива опити, не само сред затворниците, но и сред служителите в затвора. Самата аз съм психиатър и разговарях с някои от хората, които са затворени по 24 часа в изолатори. Беше ясно, че много от тях имат ментални проблеми. И те имат нужда от лечение, те не бива да бъдат в затвора. Това, което видяхме, беше един коктейл от проблеми. Психични, наркозависимости, най-различни – не мисля, че решението е в строенето на повече затвори. По-скоро трябва да има една много по-добра и сложна намеса. Разбирам, че в Италия е трудно, но за жалост, едва ли ще видим много по-розова ситуация и в други държави членки, защото ефикасността на съдебната система не винаги е достатъчно добра. Италия може да помисли за повече разходи в досъдебното производство, но има и много други мерки. Благодаря, господин Бронкс. Забелязвах във вашия доклад, че има 69 000. 29 000 от тези в затвори са от Румъния, Марокко, Албания и Тунис. Чуждестранни граждани. Нека ви уведомя, че румънските граждани са непропорционално представени от ромската общност в Румъния. Не знам дали това е още един пример за дискриминация срещу някои етноси. Ако не е дискриминация, трябва да има някакво друго обяснение. Или е ви дискриминация, чието име никога не се споменава, ако перифразираме Оскар Вайлд. Разбира се, аз съм запознат с доклада, получихме го тази сутрин доста шокираща и впечатляваща информация, като много от вашите предложения са обосновани, но оказва се, че 60% от затворниците са били третирани несправедливо и са били осъдени при условия, които не отговарят на изискванията. Изказ... Изтезанията се споменават доста често и аз съм шокиран. Изтезанията не биват да се допускат при никакви обстоятелства. Тук няма изключение. Разбира се, извън системата на затворите е, виждаме, че има някои държави, чието правителства използват изтезанията, въпреки че съгласно законодателството им това е престъпно деяние. Знаем за действията на правителството на Тони Блер, знаем, че то всъщност е знаело е, за изтезанията. И докато европейските лидери и държавни ръководители не бъдат призовани да отговарят за това, нищо няма да се промени. Благодаря ви, господин Бронкс, много конструктивно изказване. Нека ви кажа следното. Неведнъж по време на разговорите си в Италия ние повдигахме въпроса за изтезанията – разбрахме, че в Италия има наказателен кодекс, който до сега не е правил разлика и не е въвел определението за изтезание. Следователно, този кодекс не дефинира изтезанието като престъпно деяние. От тук логично следва, че когато има служител на затвора, който прибягва до изтезание, той всъщност не може да бъде привлечен към отговорност. Може да го съдите за злоупотреба с положение или нещо друго, но не за това, че е прибегнал към изтезание. И сега има законодателна инициатива, тази празнина в законодателството да се запълни. Разбира се, има държави, където се позволява изтезанието. Същевременно в тези държави е възможно да се възбуди наказателно преследване срещу охранител в затвора или някой друг, който е, е изтезавал затворниците. Най-същественото е обаче, че самите условия в затворите, които видяхме, правят абсолютно невъзможно изпълнението на препоръките на Европейския съд по правата на човека. Какво е Порто Реале? Бивш, бивша крепост, като целта е хората в Порто Реале да бъдат за решетките, да ги държи затворени колкото се може по-дълго и сега този затвор е пренаселен и условията са станали непоносими. Но основната цел е хората да бъдат държани под ключ. Това, което видяхме е непоносимо, това е нечовешко и говоря съвсем обективно. Много ми беше тъжно. Струва ми се, че все пак, ако се инвестира в някакъв друг тип сграда, поне условията няма да са толкова нехуманни, като това, което видяхме в Порто Реале. Казвам го, като разбира се, уважавам намеренията на италианското правителство, и на всички длъжностни лица, които изпълняват задълженията си в Италия, съгласно законодателството на Италия. Необходимо е да се направи най-доброто, но такива сгради просто не могат да бъдат използвани. Те са пренаселени, те са остарели и третирането е нечовешко. Сега нека се върнем на господин Палма. Имате ли нещо да добавите? Short comments. Два-три кратки коментара. Първо, изтезанието като наказание е включено в наказателния кодекс. Ние сме ратифицирали конвенцията на ООН против изтезанията преди 20 години. Не можем да кажем, че не преследваме съдебно малтретирането, но това го правим по много слаб начин, без изтезанието да е ясно посочено като престъпление. Нанасене на телесна повреда, например, е много по-очевидно, ясно и подобни дела могат да бъдат много по-бързо разгледани. А понякога няма преследване, ефективно преследване на случаи на сериозно малтретиране. Такива има само формално. Надявам се, че в близко бъдеще тази празнина ще бъде запълнена. Друг въпрос, който беше споменат, се отнася до това как се архитектурно конструирани нашите затвори и конструкцията на тези затвори е показателна за това какво се случва вътре в тези затвори. В един затвор, който съществуват повече от 100 е, години, не е възможно е, да бъдат е, изпълнявани днешните ни изисквания и норми, така че е необходимо да се инвестира в системата на затворите. Съгласен съм, че въпросът трябва да бъде част от политическата ни дискусия. И този въпрос е тясно свързан с другият въпрос за системата за социално, социални услуги. Тази система трябва да бъде преразгледана и да се има предвид, че задържането е част от системата това не бива да се изключва от тази система, защото е част от нея. И в този контекст бих искал да подчертая, че се нуждаем от подкрепата на партньорите ни в Европа. И за онези, които са в нашите затвори, но са граждани на други европейски държави. Знаете, че имаме три различни нива на проблеми с чужденците в затворите. Първо, става дума за граждани, които са граждани на държави членки. На второ място тези, които са граждани на страни, които са членове на съвета на Европа и изпълняват ангажименти свързани с правата на човека и третата категория са граждани на други държави, които са извън Европа. Ние трябва да имаме предвид тези три аспекта по различен начин. Тези, които са европейски, граждани на Европейския съюз, ние трябва да настояваме пред нашите партньори те да могат да бъдат прехвърлени в националните им затвори. За онези, които са граждани на държави от Съвета на Европа, можем да вървим в същата посока, като отчитаме обаче, че ам, те също са обхванати от Европейската конвенция за правата на човека. Тези, които са от Марокко, Тунис, Нигер и прочие, за тях ситуацията е по-различна и ние трябва да сме много предпазливи и да спазваме принципа за невръщане, което изисква двустранни споразумения, за да могат тези хора да се придвижват, да се преместват, но по един безопасен начин. Така че не съм изцяло съгласен с оценката, която правите от, на проблемите и трудностите, които сте наблюдавали по време на вашето посещение. И така, след като изключих, е, изслушах дискусията от залата и проекто доклада от посещението, в Италия. Мога да дам думата на Европейската комисия или на гръцкото председателство. Не, от гръцкото председателство няма коментари, а комисията ние също нямаме коментари. Беше интересна тази обмяна на мнения. Липсва ефикасност, няма достатъчни правни е, гаранции, което означава, че много от е, намиращите се в е, затворите на Италия и други страни не изпълняват, не излежават съдебна присъда, а изчакват а, такава присъда поради забавения, поради а, някои структурни различия и проблеми в а, съдебните системи на държавите членки и извън Европейския съюз. Считам, че проекто резолюцията, този проекто доклад ще покаже какви са мерките, които трябва да бъдат предприяти от следващия парламент и от Комисията по граждански свободи. Преминаваме към решението на Съда на Европейския съюз относно съхраняването на данни. Това показва, че Съда на Европейския съюз се вълнува от правата на гражданите, от принципа на правна яснота, на върховенство на закона и това са все аспекти, на които се набляга след приемането на Лисабонския договор и на Хартата за основните права. Всичко това са добри новини за европейските граждани, но ни напомня отново, че спешно е необходимо да се осъвремени правната рамка за защита на личните данни, съветът е, трябва да вземе бързо решение относно пакета за съхраняването на данните, регламента и съответно директивата, защото е, обща позиция от страна на съвета би означавала политическа воля за преговори с Европейския парламент, е, за да се усъвреми рамката, да се подобри е, спазването на неприкосновеността на личните а, комуникации, личния живот на гражданите. Съдът реши, че директивата за запазване на данните от 2006 година а, включва случай на, на засягане на правото на личен живот правната служба на Европейския парламент ще представи това съдебно решение, след което ще имаме и дискусия. Благодаря, господин председател. В решението си от 8 април 2014, след заключенията на генералния адвокат, Европейския съд е решил, че директива 2624 не е валидна. Става дума за директивата за запазване на данните са е, получени през електронни комуникации е, с публични данни или чрез публичните мрежи. Е, тази, това решение е вследствие на две традиционални запитвания от Ирландия и от Австрийския конституционален съд. Основната цел на директивата е запазване на данните, като, си има, е, като целта е да се хармонизират е, режимите на страните членки относно е, пазането на определени данни, които се придобиват е, от предоставящите комуникационни е, услуги. Тези данни трябва да бъдат налични за превенция, откриване и преследване на сериозни престъпления и организираната престъпност. Директивата има за цел да създаде задължение за запазване на данните, за условия за достъп до данните и категориите на данни, които ще се запазват, срока за които ще се пазят и защитата им. Директивата за запазването на данни вече е, бе обект на искане за анулиране. Това е, е дело C30106 Ирландия срещу е, съвета. Европейския съд отхвърли този иск на 10 февруари 2009 по чисто юридически съображения. А по двете предиционални запитвания, двете съдебни системи, съответно ирландската и австрийската, задават на Европейския съд няколко въпроса по отношение на валидността и тълкуването на директивата. Коментарите на съда са свързани върху членове 7 и 8 и общата валидност на директивата. Член 7 на Хартата за основните права е свързан с уважението на личния живот, а член 8 е свързан с защитата на личните данни. Съдът напомня, че задължението, наложено от член 3 и 6 на директивата за предоставящите телекомуникационни електронни услуги да запазват в определен срок е, данните, свързани с личния живот на е, лицата, е нарушение на гарантираните права от член 7 на хартата. Също така, достъпа до, на националните власти до тези данни е още едно е, нарушение на основните права директивата всъщност нарушава също и е, основното право за защита на личните данни по член 8. В такъв случай съдът постановява, че членове 7 и 8 нарушават в много голяма степен е, основните права и трябва да се счита това нарушение като особено тежко. Съдът също подчертава, че обстоятелствата, при които се съхраняват данните и последващото им използване е, от е, без да се информира абоната, всъщност могат да създадат чувството в съответните лица, че те са подложени на постоянно ден надзор. Това беше цитат. Съда признава, че запазването на данните може да служи за, по... за постигане целите на директивата, но в края на краищата, що се отнася до естеството на данните, е, следва да се констатира, че целта за борба с тежката престъпност и организираната престъпност не оправдава сама по себе си подобна мярка за запазване на данните. Т.е. тя не е абсолютно необходима. Необходимо е да се установява пропорционалността на съответната мярка и на съответното изискване като принципа на пропорционалност изисква действията на институциите на Съюза да бъдат съобразни с целите и да не надхвърлят тези цели. Целта констатира, че в съответния случай има режима за запазване на данните – като се има предвид какво е естеството на нарушението на основните права, е необходимо да се прави оценка от съответния законодателен орган, доколко е необходимо да се запазват лични данни. В такъв смисъл защитата, според юриспруденцията на съда, трябва да има изключения и те да се прилагат само в определени граници, които да са ясно формулирани. Също така трябва да е ясно, че е, съответните лица, чието данни са запазени, имат достатъчно инструменти да защитят правата си срещу злоупотреба и срещу всякакъв достъп, е, незаконен достъп до тези данни съдът констатира, че директивата за, запазване, за съхраняване на данните на, на, налага задължения за тези данни, данни събрани по, за, по, за фиксирани телефони, мобилни телефони, достъп до интернет и електронна поща, Тоест е, всички е, средства за електронни комуникации и всички данни, които се събират по този начин, без да има диференция, диференциация, ограничения или изключения. И това не отговаря на целта за борбата за сериозните престъпления. И не се изисква. Освен това, в директивата не се постановява задължение да се да установи връзка между тези данни и, и една евентуална заплаха за обществената сигурност. А, също така няма ограничения за съхраняването на данните за, в определен срок или в определен географски район. Освен това не се предвижда изрично условията и ограниченията, в които могат да се предостави достъп до тези данни, т.е. Да, те да се предоставят с цел превенция или откриване на нарушения. Трябва да има определени условия, за да се предостави достъп до тези данни и, и тези изисквания трябва да бъдат пропорционални. Съдът също е, постановява, че достъпа до данните от страна на националните власти не е подчинен на предварителен контрол нито от, е, от съдебни власти, нито от независима административен орган. Затова съда подчертава, че директивата, която иска да се съхранява данните поне за 6 месеца, не прави никакви разграничения между различните категории данни. Освен това, срока за съхраняване е между 6 месеца и 24 месеца, без да има ясно формулирани критерии за това. И по тази причина съдът заключва, че директивата не формулира ясни правила за спазване на основните права по член 7 и 8 на хартата. Съдът също така счита, че огромното нарушение на човешките права, което се съдържа в директивата, се придружава и от липсата на условия, които да гарантират ограничаването на, нарушаването на тези права в случай, когато това е необходимо. Освен това, съдът отбелязва, че по отношение на рисковете е, няма гаранции за защита на конфиденциалността на данните, няма и задължение е, да се запазват данните само в територията на Европейския съюз. Затова е, съдът стига до заключението, че директивата нарушава принципа на пропорционалността и съответно не е валидна и то ретроактивна що са всички, във всички останали решения съда трябва да се съобразява с, тази, с това решение и съответно националните актове за транспониране на директивата не са обаче автоматично невалидни. Националните юриди... съдебни власти, законодателни власти трябва да се произнесат по този въпрос. това решение на съда поставя ред въпроси и то много значителни и дава възможност, е, по този начин ние можем е, да бъдем на ваше разположение, да отговорим на всички въпроси, които вие евентуално ще искате да зададете, след като направим едно сериозно проучване на е, това решение. Съдът в своето решение следва мнението на генералния адвокат – по чисто конституционални е, съображения, т.е. изискванията на хартата за основните права. Е, директивата бе приета след е, атентатите от 2004 е, в Испания, 2006 в е, Лондон, от 11 септември също така, но директивата не защитава неприкосновеността на личния живот и правата, предвидени в фундаменталната харта, която е основна част от Лисабонския договор. Е, затова е необходимо, за да се допълни законодателния пакет е, за защита на личните данни и е, директивата следваше да регулира действията на, на службите за сигурност, полицията, полицейските разследвания и на наказателно-правната система. Des, des, des, des, des faits sous suspect des reliés à des activités ou des engagements terroristes Същевременно знаем, че това се прави заради подозренията в терористична дейност. Ние искаме да опазим европейските граждани от атентати, но точно за това трябва да завършим работата по целия пакет за защита на данните. Необходим ни е нов регламент и нова директива. Имаме време за кратка дискусия. Първо ще се изкажат членовете на комисията и след това може би ще имаме възможност да чуем комисията и гръцкото председателство. Господин Фос, заповядайте. Благодаря ви. Нека ви кажа какво е моето мнение по това решение – Две неща станаха ясни. На първо място запазването на данни е допустимо единствено при спазване на принципа на пропорционалност. Но тук не следва, че те първа няма да се запазват данни. Единствено трябва да се мисли за начина по който това се прави, за да има баланс между напълно основателните интереси на хората и необходимостта от сигурност и разследване на тежките престъпления. Борбата с престъпността обаче зависи във все по-голяма степен от анализа на данни. Затова и достъпът до тези данни е важен. Необходими са и гаранции, че достъпът ще бъде осигуряван, за да не се забравя факта, че самите престъпници използват активно тези комуникационни услуги. Така че, е, за да се разследват престъпленията, трябва да има и достъп до данните. Но, както казах, това е баланс. И именно тук е ролята на държавата. А пострадалите от престъпления също ще имат право да получат обяснение защо не са използвани всички налични средства тогава, когато не са били използвани. Така че сигурно ще трябва да помислим отново да се вземе някакво решение и държавите членки да го изпълняват. Но нека не забравяме и проблема с тежката престъпност. Все пак разследващите трябва да имат достъп до тези данни, в противен случай ние не можем да твърдим, че предлагаме някакви средства за борба с престъпността. Няма как да го кажем, ако забраним съхранението на данните. От нас зависи разработването на тази рамка. Благодаря ви. Заповядайте вие. Благодаря, господин председател. Преди да направя своя анализ на това решение, искам да отправя въпрос към правната служба относно ретроактивното действие на решението. Какво означава точно това за националния правен ред. Какво ще стане с данните, които по-настоящем се съхраняват от държавите членки и какъв ще е механизма за отмяна на националните норми. Това не беше ясно разяснено и мисля, че е много важно. Като четем решението, не разбираме каква ще бъде следващата стъпка. Нека правната служба ни го поясни. Що се отнася до смисъла на това решение, всички го четем, опитваме се да го разтълкуваме. Собственият ни анализ е следният. Решението е много последователно във всички свои части. От гледна точка на пропорционалността, наистина е има опасност за незаконен достъп, прекомерен достъп и Ключовият фактор е срокът на съхранение в първоначалното предложение от 6 месеца до 2 години. Спомням си първите обсъждания по директивата за съхранение на данните. Ние като група я подкрепихме, но настоявахме за съдебна заповед. Мисля, че трябва да отчетем, че решението е много важно, но тук вече контекстът е изцяло променен. По-скоро ни се отправя важен сигнал. Ясно е, разбира се, че е необходимо да се съхраняват данни, за да се борим с заплахите за сигурността, с терористите и престъпниците, но от гледна точка на пропорционалността и незаконния достъп до тези данни е ясно, че избрания подход е неподходящ. Например, това съхранение на Дания е от 6 месеца до 24, годи... 24 е, месеца, но както се казва в решението, съхранението се прави абсолютно несистематично. Така че на мен ми се струва, че тук Заетата позиция е наистина категорична, а ние трябва да кажем на съвета, че когато гласувахме директивата и регламента като цяло от пакета, то сме смятали, че съвета трябва да реагира първи. След това, разбира се, може да се помисли как да структурираме съхранението на данни за борба с тероризма и престъпността, но първата стъпка трябва да бъде да призовем съвета за реакция. Да се надяваме, че това ще стане бързо. А ние трябва да отчетем, че решението е съкрушително, защото виждаме колко се е променил светът на данните. Много е важно това решение. А така или иначе с промяната на технологиите ние ще трябва да помислим как да се справим със сигурността. Благодаря ви. Нека ви напомня, че наближава края на сутрешното ни заседание – има обаче още от членовете на комисията, които искат да се изкажат. Много ви моля, бъдете кратки, за да може да чуем и комисията и председателството. Госпожа Закантини. Благодаря ви. Ще се съобрази, разбира се, изказаното от вас. Принципно можем да кажем, най-сетне. Отдавна беше време за такова решение. Поне това е моето чувство. Но, разбира се, веднага възникват множество въпроси. Доколкото е, разтълкувах решението, съдът взема позицията, че директивата никога не е трябвало да бъде приемана. С други думи, случилото се до тук не е трябвало да се случи. Има обратно действие, но въпросът ми към правната служба е какво означава това за националните законодателства. В моята държава, например, данните продължават да се съхраняват. И министра на правосъдието у нас каза, ще трябва първо да помислим да проучим Има шведски доставчик на интернет обаче, който ще трябва още сега да преустанови съхранението на данни. Съгласно съда, това не бива да се прави. Предполагам, че и други ще го направят. И това е разумно, но какво означава решението на съда – и как то се отнася към данните, които са били събирани през последните няколко години. Сега е от решението разбираме, че не е трябвало да има такива е, съхранения на данни, защото решението има обратно действие. Какво означава това, например, е, за предоставянето на информация за пътниците – споразумението ПНР. Оказва се, че не бива да се съхраняват такива данни. Обръщам се към комисията. Вие как ще работите с държавите членки? Принципно може да прибегнете към процедура за нарушение – но какво се оказва? Всички държави членки са правили нещо, което сега съдът постановява за нередно. Какво ще бъде направено до избирането на следващия парламент? Знаем, че всички данни се съхраняват от най-различни компании за съобщителни услуги, авиационни услуги и какво ли не още. Това е неизпълнение на решението на съда и от тук може да последват много заведени дела, защото гражданите ще видят възможност за действие. Не би трябвало тези данни да продължат да бъдат съхранявани. Обръщам се към господин Аксел Фос. Възможно е да има много тежко престъпление, но кога едно престъпление е достатъчно тежко, за да се обоснове съхранението на данни? Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Кратък въпрос, свързан с случилото се. Аз съм тук от 10 години и за първ път имаме подобно дело – когато нещо се обявява за невалидно. Искам да разбера каква е процедурата в подобни случаи. Как се стига до съда и как, какви ще бъдат последиците в една държава членка, ако е валиден а, даден закон, не бива да се допуска неговото не спазване. И а, така, какъв е крайният срок, в който спира да действа даден закон? Например, в случая, че има събиране и съхраняване на данни, се вземе решение от съда. Ере vonatkozik а kérdésem. Благодаря. Господин Бронкс, след това представителя на комисията. Моля да бъдете кратки, за да не превишаваме времето за заседанието ни. Господин Бронкс. Дори след решението на съда и неговото прилагане ми се струва, че има опасност сериозните престъпници, терористите са причината за събирането на данни, но дори когато вече няма основания, продължава да се съхраняват данните, защото може да се използва, например, при различни политически виждания, които се изразяват в наш, нашите а, държави. Съдът отчел ли е това? Това а, решение на съда се надявам, че няма да доведе до отмяна на закони, които държавите членки са приели в изпълнение на директивата и дали има искане да се приеме нова директива. Искам да дам думата за кратък отговор на поставените въпроси, но преди това представители на комисията. Благодаря, господин председател, благодаря на уважаемите депутати, които изразиха своето мнение. Комисията приветства тази яснота, която беше дадена от Съда на Европейския съюз относно прилагането на директивата. И това решение на съда е в потвърждение на критичните бележки, направени от комисията в доклади от 2011 година относно прилагането на директивата. Както обясни и правната служба, съдът постанови, че е необходимо да има повече гаранции. Освен това се изисква по-добро използване на данните при съмнение за сериозни престъпления. Запазването на данните, мястото на съхраняването им, са въпроси, които са решени в оценката на комисията от 2011 година. Същевременно трябва да подчертаем, че съдът постанови, че задържането на данни не засяга основните права сами по себе си. Е, при ясни условия трябва да се отчитат легитимните интереси, а именно борбата срещу престъпността и е, тероризма. Комисията започна да обмисля евентуално е, изготвянето на ново законодателно предложение. Въпросите, поставени от съда, са много сложни, така както се вижда и от е, изказването на правната служба и поставените въпроси, поради което е необходимо много внимателно да се прецени какъв ще бъде ефектът им. Такава оценка ще бъде направена от Европейската комисия, са в консултация с всички заинтересовани страни и ще бъдат отчетени всички основателни интереси. Постигнатия напредък за евентуално при разглеждане на директивата за непрекосновеността на електронните съобщения ще бъдат отчетени цяло преди да се направи окончателната оценка. Комисията възнамерява да отдели нужното време, за да се направи тази оценка. Искам набързо да отговоря на депутата Сержентини за процедурата за нарушение. Комисията без забавене ще разгледа този въпрос в идващите седмици. Благодаря ви. Благодаря, господин председателю. Председателството внимателно разглежда решението на съда, така че аз нямам коментари от името на председателството. И така, господин Кайола, за заключение, аз ще бъда кратък. Декларирането на невалидността на, на директивата с а, задна дата. Зная, че въпросът се отнасяше до правните последици от това решение – въпросите, поставени от господин Мораес и от госпожа Сържентини. Националните закони не са засегнати от това решение на съда. Националните законодатели нямат задължението да предвиждат запазване на данните според директивата, но могат да запазят или да променят, или да отменят изцяло закон, който са приели в съответствие с тази обявена за невалидна директива. Тези национални закони означават, че националните съдии трябва да се произнесат дали основните права се спазват. Това е в националната юрисдикция. Съдът на Европейския съюз в това си решение прави оценка на тази конкретна директива и не се позовава на други актове, прияти от е, Европейския съюз. Е, и на този етап е трудно да направим анализ какъв ще бъде е, косвеният ефект върху други актове или предложения на Европейския съюз. В отговор на въпроса на госпожа Бауер, по какъв начин е са се предприели действия, за да се стигне това решение на съда. австрийският съд е един от тези, който направи постъпките. И съдът в Люксембург не само се произнесе по тълкуването на акта, но и по неговата валидност. И на последно място един от спорните аспекти е, че тази директива, която е определена за невалидна, вече няма правна сила. Разбира се, може да се предложи нова директива от комисията, но тя трябва да отговаря на условията за пропорционалност, така както са посочени в решението на съда, а съдът много силно наблегна на спазването на принципа на пропорционалност. Благодаря ви. Председателя, благодаря ви, господин Кайола. Вие бяхте много точен и много кратък. За това ви благодаря два пъти. И така стигаме до края на нашия мандат. Това е последното редовно заседание на Комисията по граждански свободи в понеделник в 7 часа вечерта. Ще имаме заседание на координаторите. На него ще присъства заместник председателя на комисията, госпожа Рединг, искам отново да използвам тази възможност, както направих вчера на приема, да ви благодаря за сътрудничество, за вашата ангажираност, за усърдната ви работа, за качеството на вашите участия и на нашето взаимодействие през тези пет години, които бяха невероятен опит, невероятно преживяване, както за вас, така и за мен. Виждам, че госпожа Сържентини иска да каже още нещо, преди да благодарим на преводачите за допълнителното време, което ни отдават. Аз не искам да имам последната дума в тази комисия след години, искам вие да имате тази дума, но вчера нямах възможност, тъй като трябваше да напусна и няма да имам възможност и в понеделник, но искам да ви благодаря за вашето председателстване през последните пет години, за проявеното търпение към нас и радостта, с която ни възнаградихте. Аз съм присъствала на събития, на които вие сте свирили на китара. И вчера вие също ни нарекохте по определен начин. Надявам се, че вие ще продължите да работите в този парламент и след изборите, но ако това не стане, искам да ви благодаря за усърдната ви работа, за чувството за хумор, за вашата посветеност. Благодаря. Благодаря. Вие сте толкова мила, че аз съм очуден. И така, отново искам да благодаря на всички ви и ви е, жел, пожелавам успех на изборите за онези, които са се кандидатирали за преизбиране. Желая късмет за останалите. Пожелавам всичко най-добро и да ви засвидетелствам отново моята благодарност и приятелство. Благодаря.